искам да ви уведомя, че по правило 134 председателския съвет реши да промени а, календара и да проведе пленарно заседание на 26 януари от 9 часа в Брюксел. Това е във връзка с изслушванията на комисарите. Сега ще разгледаме 6 предложения за резолюции.